Дискусията по тази точка от дневния ред приключи. Утре в 12 часа ще се състои гласуването. Следващата точка от дневния ред е Европейския фонд за дългосрочни инвестиции. Докладчик Руди Краца Цагар... Цагарополо. Колежката е, Краца Цагарополо не може да присъства тази вечер, затова ви давам думата, скъпи колеги mr president today i am the expert in many аз съм експерт явно по всички досиета и научавам много неща. Европейската комисия прие първия акт за единния пазар през април 2011 година. Направихме важна стъпка напред за по-голяма конкурентоспособност на малките и средни предприятия. Сега разискваме мерките във втория единен акт – Виждате докъде сме стигнали с постигането на целите, както и с желанието си да събудим економиката. Това показва също така, че финансовите регламенти не се занимават само с поправка на финансовите системи. Не, те създават нови възможности за инвестиции и растеж в Европа. Имаме нужда от капитал, за да финансираме развитието в Съюза. Имаме нужда от големи инвестиции. Малките и средни предприятия трудно намират такива. Има такъв проблем за фирми, които не се котират на борсата и зависят от банките за кредити. Инфраструктурата е изключително важна за съживяване на растежа в Европа. Между 100 и 150 милиарда евро годишно се инвестират в инфраструктурни проекти в Съюза. Самите държави членки не могат да предоставят необходимите средства за инвестиции, затова инвестиционните фондове са важни строителният сектор е изключително важен. 300 милиарда евро отиват за строителство в Съюза и там се разкриват много работни места и се създава инфраструктура. Дългосрочното финансиране обаче в Европейския съюз е фрагментирано и бизнеса не успява да намери кредити за растеж. Имаме много спестовни влогове, парите, т.е ги имаме, но те трябва да бъдат развързани. Затова имаме такова предложение за дългосрочни фондове и това обсъждаме тази вечер. Законодателната рамка ще даде възможност на капитала и на вложителите да дадат възможности на капиталите да стигнат до всички предприятия под 10 държави членки имат законодателство, което дава възможност за такива дългосрочни фондове. Там, където те съществуват, има около 50 различни версии, за, между които човек да избира. И затова е много трудно да се запознае човек с тях и да избере. Ясните правила на тези европейски фондове за дългосрочни инвестиции ще дадат възможност да отидат парите от спестителите към съответните предприятия. От името на господин Барние искам да благодаря на, на госпожа Краца и на всички колеги. Много бързо бяха разрешени проблемите. Текста пред вас е чудесен. Той отразява духа на а, нашето предложение. Това е възможно само защото работим в сътрудничество, искаме да постигнем компромиси и искаме да рестартираме Европа. Парламентът стигна до същото заключение като комисията – мобилизиране на спестените средства, отваряне на фондовете към най-различни възможни инвестиции – максимален брой инвеститори, които да бъдат различни инвеститори на дребно и на едро, което всъщност е ключа към успеха. Причината за успеха на колективните предприятия за инвестиции е ясен. Там имаме единни правила, които дават възможност да се стигне до ясни инвестиции. Измененията на ЕКОН разширяват възможностите за такива инвестиции. Съгласни сме с вас, че МСП, които не се търгуват на борсата, ще имат проблеми с намирането на средства. Затова искаме да има повече активи за тях. Но не бива да, загубим, да загубим целта си, да видим кои са фирмите, където да има дългосрочни инвестиции. Не искаме в крайна сметка дългосрочните инвестиции да отиват при многонационалните дружества. Искаме при малките и средни предприятия. Та тук се говори за малки предприятия, които да бъдат в, със седалища в Европа. Имайки предвид целта ни, това е пътя. Също така, законите, които се приемат, трябва да отговарят на законодателството и на международните договори. Затова правните служби проверяват дали такива изисквания могат да се наложат. Най-важното тази вечер е парламентът бързо да приеме този текст. Целта е да подпомогнем финансирането на европейската економика, като Иначе ще забави нашия растеж. Е, в съвета нещата вървят добре и мисля, че може да се очаква триалог да започне през есента с новия парламент. Така че днес изпращаме ясно послание към реалната економика, че разбираме проблемите на хората и че сме готови да предложим решения. Благодаря. Благодаря, комисар Малстръм. Госпожа Краца Цагарополо все още не е сред нас. Накрая ще й дадем за по-дълго време думата. Сега господин Калфин за една минута за бюджетната комисия. Председателю, жама госпожо комисар, бюджетната комисия счита, че предложението за европейски фондове за дългосрочни инвестиции е изключително добро и комисията действително е, прави едно предложение което ще помогне на реалната икономика в европейския съюз особено във време когато публичните финанси са отслабени и те не могат да компенсират икономическия растеж. няколко препоръки които се дават от бюджетната комисия. на първо място по възможност страните членки да не въвеждат допълнителни изисквания за използването и за насочването на тези средства. на второ място по възможност европейските фондове за дългосрочни инвестиции да не участват в деривати и спекулативни инструменти на пазарите. на следващо място по възможност да се упоменава участие в инструменти които включват бюджетни средства за да е ясно тогава когато те се използват с публични средства било европейски било национални и на последно място е, също така е добре да се вземат мерки те да не участват в инструменти които са свързани със зони които избягват данъци. благодаря. Благодаря на колегата Калфин. Сега представителите на отделните политически групи имат думата. Госпожа Люлинг. Госпожа Люлинг свърши чудесна работа. Госпожа Люлинг, имате думата. Микрофон, ако обичате. Господин председател, благодаря. А, аз съм очарована от предложението на комисията и от доклада на госпожа Краца. Аз внесох едно минимално изменение от името на моята група. Мисля, че без колебание Европейския парламент ще даде съгласието си по доклада и по този начин тези фондове могат да се окажат под фондове за други форми на альтернативно инвестиране финансиране. Както напомни госпожа комисаря, целта на европейските е, дългосрочни е, фондове за дългосрочни инвестиции е, предлагат от една страна инвестиции, които са дългосрочни, а от друга страна насърчават реалната економика. Нека обаче да не се заблуждаваме. Тези фондове няма да постигнат желаната цел, ако ни им гарантираме минимална гъвкавост и интерактивност. Именно това предлагам да направим ние чрез моето изменение изменение, което предвижда те да бъдат едно предверие към други фондове за альтернативно инвестиране. За това настоявам на тази точка, защото това е възможност за гъвкавост и за намаление на събестойността, за да може тези фондове да бъдат достатъчно изгодни. Чрез тази гъвкавост се предлага възможност на инвеститора без разходи е, да осигурява внос и износ на ликвидности от е, едно купе към друго купе ако мога така да се изразя, по този начин лесно се управляват фондовете, е, стават верни всички инвеститори, правят се економии и освен това е, могат активите да бъдат е, купета за тези фондове, а освен това и разходите по създаване на съвсем нови фондове се намаляват. Искам да кажа, че с това изменение аз не правя революция, защото подобни купета са предвидени и по други директиви, директиви, но както в директивата от 2011 година, както и директивата ОПСВМ от 2009 година, по член 1, 2 и член 49. Всичко това не променя с нищо надзора, нито променя защитата на инвеститорите. Достатъчно е, например, да хвърлите един поглед на член 49 на директива СИЦ, за да видите, че е, купетата също е, са обект на надзор, е, както същинските фондове когато говорим за задължение по политика за инвестиции. Това изменение е сериозно и това е гарантирано от факта, че министърът на финансите на Гърция го подкрепя, т.е. той подкрепя възможността за създаване на такива купета, е, както е, доказва и последния текст на гръцкото председателство. Нека да бъдем прагматични и конкретни. Благодаря. Благодаря много, госпожо Люлинг. Господин Елхадрауи за три минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, драги колеги. Искам да благодаря на докладчика за отличното ни сътрудничество, както и на докладчиците в Сянка. Ние смятаме подобно и на цялата група социалисти-демократи, че това е един отличен доклад защото тези дългосрочни инвестиции са от изключително значение. Хиляда милиарда са необходими на е, Европейския съюз, за да спази изискването на стратегията 2020 година. Необходимо е това финансиране. Публичните власти също срещат сериозни затруднения. Така че това е едно голямо предизвикателство за следващия Европейски парламент. намалени са инвестициите с 50% през 2010 година, с 34% през 2012 година, за разлика от тези капиталовложения в САЩ. Тук банките са отговорни за тази дейност, но те не са склонни да предоставят тези средства. И средните и малки предприятия срещат огромни затруднения, за да финансират дейността си. Такъв е случай с гръцки средни и малки предприятия, които трябва да плащат огромни лихви до 87% в Германия се изплащат такива лихви. Така че това предложение е една голяма крачка напред, стига да се спазват изискванията за качество. Новите разпоредби дават възможност и на публичните инвеститори и на останалите да осъществяват такава дейност Така че е, трябва да се спазват е, съответните условия и изисквания. Например, е, кои активи могат да бъдат инвести... да представляват дългосрочни инвестиции, кои инфраструктурни проекти или свързани с устойчиви енергийни източници. Всичко това трябва да бъде съвсем ясно определено и разписано, така че да не се осъществяват такива дългосрочни инвестиции в сектори, в които има достатъчно инвестиции. И трябва да, да се избягва възможността за прибягване на данъчен рай. Благодаря. Господин Дебакер. Господин Дебакер за 3 минути. Благодаря председателю. Госпожо комисар, смятам, че предложението е много важно. Говорим за едно предложение, което показва, колко е трудно за малките и средни предприятия да намерят финансиране. Това е така. Аз дори наскоро написах такъв доклад по собствена инициатива за МСП с цел мобилизиране на инвестиции. И ето това е един от елементите в картината. Знаем, че поради кризата банките не искаха да отпускат кредити, имаха трудности и съответно спираловидно проблемите нарастваха. Трябва сега да се излезе от този омагиосен кръг, трябва да се освободят средства за кредите към МСП. Когато властите имат проблеми да освободят ресурси, можем да им помогнем по този начин, като запушим тази празнина. Трябва да насърчим развитието на економиката. Това е добре за МСП, както и за проектите от дългосрочен тип. Изписали сме съвсем ясно в какво може да се инвестира. Има професионални инвеститори, има инвеститори на дребно, искаме да има дългосрочен ангажимент към инвестицията. Също така има различни видове инвестиционни проекти, те включват училища, транспорт и така нататък. Всички те имат нужда от ласък а, на този етап. Искаме МСП да получат средства а да не зависят само от средства, от, извинете, от банките, а от капиталовите пазари. Имаме нужда от диверсификация на финансирането. Поради тази причина частния сектор трябва да се включи. Така правим възможно частната инициатива да намери своето място. Имаме нужда от добър бизнес климат за инвестиции. Нужни са и стимули, така че частните инвеститори наистина да намерят подходящи за себе си проекти. Така че смятам, че законодателството е много добро, имаме необходимите решения, има достатъчно гъвкавост за управителите на фондове, има достъп до а, дългосрочни инвестиции за различните инвеститори и стабилност поради този подход към дългосрочни проекти. Сега трябва да направим така, че това наистина да се прилага на практика. В същото време видяхме, че поради факта, че има различни е, регламентиращи документи, понякога става много по-трудно институционните инвеститори да направят нещо, т.е. да предприемат нещо. Сега трябва да видим как можем да повишим доверието към тях, за да има такъв добър инвестиционен климат и за да направим така, че реалната економика да се развие напред. Господин Дебакер, давах ви сигнал. Ви моля малко по-бавно да говорите, защото преводачите постоянно сигнализират, че говорите прекалено бързо. Добре. Още едно изречение имам да кажа към комисията. За следващата комисия е изключително важно а, да се види как това законодателство засяга институционните инвеститори, които да намерят подходящите проекти за инвестиране. Това трябва да отиде при следващата комисия. След края на това предложение ще насърчим реалната економика и ще има растеж на работни места. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Аз се опитах да ви прекъсна, като холандски либерал, може би сте свикнали всички да ви разбирате, обаче разбирате от друга страна, че преводачите не могат да ви следват. Господин Камал има думата сега. Господин Камал отсъства, сега има думата господин Столоян. Благодаря господин председател. Ние е, реагираме на необходимост както на економиката, така и на финансовите пазари. Европейските е, фондове за дългосрочни инвестиции са един плюс. Банките, е, които доминират в Европейския съюз, до сега бяха доста предпазливи, когато трябва да се правят дългосрочни инвестиции. Е, те предпочитаха да отпускат краткосрочни кредити. Инвестициите, е, които са необходими, е, за да станат ресурсите мобилните за големи и малки спестители. И за да могат малките спестители да имат доверие в европейските дългосрочни инвестиции, трябва да се предоставят гаранции за това, че дългосрочните е, фондовете за дългосрочни инвестиции се управляват е, разумно, предпазливо и е, че при тяхното управление се прилагат правила за предпазливост че разпределението на средствата в съответните портфейли е, е правилно, че има е, предпазни мерки срещу стълкновение на интереси. Е, трябва да има документ, който да разписва правила за предпазливост. Мисля, че по този начин вървим напред и аз ще гласувам за този доклад. Благодаря на господин Столаян, Госпожа Томашич dugoročni investicijski fondovi u prvi plan stavljaju ono što. Благодаря, председателю. Що се отнася до европейските фондове за дългосрочни инвестиции, те се съсредоточават върху устойчиви цели за развитие. Държавите членки често забравят тези цели. Мисли се краткосрочно. Много държави членки нямат национални стратегии и затова те са на ръба на колапса. Гражданите чакат политически елит да осъзнае проблемите. Фондовете ще дадат възможност за устойчиви инвестиции. Необходимо е да създадем условия за инвеститорите. Трябва да проведем реформи на съдебната система, да се борим с корупцията, да подобрим прозрачността и паричната политика, извинете, бюджетната политика. Това е истинската гаранция нашата економика да се съвземе и да се върне на правия път. Благодаря, госпожо Томашич. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Никой не се е записал за тях, затова давам думата на комисаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този важна дискусия. Аз ще предам вашите мнения на комисар Бърние. Е, е, От дълго очакваме това предложение, защото на практика е, на инвеститори в пенсионни фондове, в застрахователи се дава достъп до активи, които засягат дългосрочните инвестиции и ще има инвестиции в три вида активи, инфраструктура, проекти, които изискват значителни инвестиции за дълъг период или стартап или малки средни предприятия или недвижимост и всички които се котират на борсата. Е, това е, са важни активи за инвестиционни фондове. Това е от жизнено значение за финансовото здраве на економическия сектор и се надявам, че ще има економически растеж и заетост. Ето защо този инструмент е толкова важен и се надявам той да стане достъпен е, за предприятите колкото се може по-бързо. Както казах тази вечер, това е първа стъпка, която е много важна и се надявам утре чрез гласуването си да отправите важен сигнал, че ние работим работим по този въпрос и се надявам съвсем скоро да се постигне съгласие в началото на следващото три месече. Благодаря, господин председател, и приятна вечер. Благодаря много, госпожо комисар. Гласуването ще бъде по темата утре на 12. Е, утре в 8.30 е, сутринта започва следващото заседание. Дневния ред може да е, намерите на сайта на парламента.